Добро утро на всички, скъпи колеги. Добре дошли на първото заседание на нашата комисия за 2018 година. Надявам се, че сте прекарали приятна коледна вакансия и доброто сътрудничество в нашата комисия ще продължи през следващите 12 месеца. И така, е, първа точка от дневния ред, приемане на дневния ред, тъй като няма коментари, дневния ред е прият. Нямам съобщения в качеството ми на председател, така че можем веднага да пристъпим към трета точка от дневния ред. Одобрение на протоколите от заседанията от 2 октомври, 9-10 октомври, 19 октомври, 23 октомври и 6 ноември 2017 година. Ако няма коментари до края на настоящото заседание, протоколите се приемат. И така, вече можем да пристъпим и към гласуването. Мисля, че ще ни трябва поне един час за всички гласувания, които трябва да проведем. И така, пристъпваме към първата точка, е, по която трябва да гласуваме. Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия. Е, господин Анджай Мамикине е докладчик. Имате ли да кажете нещо? Е, да, господин Мамакине. Бих искал първо да благодаря на всички докладчици в Сянка за чудесното сътрудничество и положителния резултат доклад. Председателя, благодаря. А, ако нямате други коментари, очевидно нямате, предлагам да пристъпим направо към гласуване. So, this one. Okay. Първо гласуваме анблок. Гласуваме блок. Първите за, против, въздържали се. Now moved. It's been rejected and we now... Отхвърля се. Сега минаваме към устно изменение едно за против. Въздържали се, приема се. 38 изменение за против въздържали се, отхвърля се, 39-то за против, въздържали се, отхвърля се, 40-то за против, въздържали се, отхвърля се, 41-то за просто против, въздържали се, отхвърля се, първи компромис за против, въздържали се, приема се. 48 за против, въздържали се, отхвърля се. Да провериме 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 39 на 19 глас. 50-то изменение за против въздържали се. Отхвърля се 51 то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 въздържали се, отхвърля се 61, за против, въздържали се, отхвърля се 62, за против, въздържали се. Нека да проверим, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 изменение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 29 за против въздържали се отхвърля се. 30 за против въздържали се отхвърля се. 36 за против въздържали се отхвърля се. И така окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 48 гласа за и 3 против. To... Минаваме към пета точка, следващата МФР. Изготвена позицията на парламент за МФР 2020. Господин Панзери е нашия докладчик. Господин Панзери, искате ли да кажете нещо? Не. В такъв случай ще гласуваме. Започваме с компромис номер едно за против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Втори компромис да против. Въздържали се. Приема се. 24-то разделно гласуване. Първа част. С. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се 27 за, против, въздържали се, отхвърля се 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за против въздържали се, приема се. Устно изменение едно, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Липсват ни два гласа, един глас, край на гласуването. Отхвърля се с 41 гласа против и 3 за. Устно изменение 2, 3, извинете, поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето устно изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пети компромис за против въздържали се. Приема се. Шести компромис за против въздържали се. Приема се. Седми компромис за против въздържали се. Приема се. Осми компромис за против въздържали се. Приема се. Nine in favor. Девети компромис за против въздържали се. Приема се десети компромис за против въздържали се. Приема се единайсти компромис за против въздържали се. Нека да провериме. Моля гласувайте по 11 компромис. So it's been rejected by one vote. Отхвърля се с разликата един глас. 11 компромис, значи отхвърлям 47 изменени. За против въздържали се, приема се. Добре, да провериме. 47. Моля, гласувайте. Извинете, казва председателят. 47 изменение отпада, тъй като 6 компромис е бил прият. Така че минаваме към 51. 51 изменение. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. So that was rejected. Are we now... Е, отхвърлене. Всъщност, да, минаваме към 63-то изменение за против. Въздържали се. Нека да проверим 63-то. Моля, гласувайте. It's closed. Been... Отхвърля се. So we come to the electronic... Така, окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Може ли къде е списъка за гласуване на НП? Край на гласуването. Приема се. So we come to item... Стигаме до шеста точка. Резултатът е 34 за, 9 против, 8 въздържали се. Стигаме до шеста точка. 2016 Европейския общ бюджет. Господин Бред, е докладчик. Някой друг дали иска да вземе думата? Ако не, да процедираме направо към гласуване. Изменение номер едно. За, против, въздържали се. Проверим първото. Може да гласувате. Край на гласуването. 28 на 24 приема се. Номер 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 4. Е, За, против, въздържали се, отхвърля се. 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. 7. За, против, Приема се. За, против, отхвърля се 8. 9. Грешка 8. Не. Не, не се приема 8. 9. Първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2. За, против, въздържали се, приема се.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 освобождаване от отговорност във връзка с планет на бюджета за 2016. Отново господин Преда докладчик, но виждам, че има желаящ да се изкаже. Господин Банзери. Исках да предложа устно изменение към изменение 17 на господин Соле. Не знам дали сега е моментът да говоря за това или когато стигнем до 17. Би искал да предложа заличаване на част от изменението, устно изменение. Нека когато стигнем до 17 да обсъдим това. Остава ли? Други коментари? Тогава можем да започнем с гласуването. Едно за против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се. Нека да проверим 3. Можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за против въздържали се отхвърля се, 14 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 2 за против въздържали се приема се. Стигаме до изменение номер 16 за против въздържали се приема се. 17 господин Банзери. Господин Банзери. Искам да се заличи втората част на това изменение. От изразява тревога и от, е, очаквайки от комисията нататък, да се отмени до, до Израел. Съгласни ли сте? Това е искането на господин Данзери. Кой е против? Виждам четирима колеги желаящи да се изкажат. Отхвърля се предложението господин Банзери. Вашето искане се отхвърля. Гласуваме го така както е. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Стигайки до електронното гласуване, по проекто становището, така както е изменено, можете да гласувате. Край на гласуването 50 на 3 приема се. До точка номер 8 прилагане на съвместния работен документ, равенство между половите, областяване на жените, преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕСА през 2016-2020. Докладчик е госпожа Беатрис Басера Бастеречея. Тук ли е тя? Не, но някой иска да вземе думата. Пастор Чея. Госпожо Бастераче, искате ли да кажете нещо? Да, благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка по този доклад. Е, Беше истинско удоволствие да работим съвместно. Нямаме търпение да е, допринесем за обща цел, а именно да преобразим живота на момичетата и жените. Благодаря. Дали някой друг иска да добави нещо? Явно не. Тогава преминаваме направо към гласуване.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 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 61 ще, ще гласуваме в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Ще проверим втората част. Можете да гласувате. Край на гласуването. 25 на 23 за. Компромис следващ за, против, въздържали се, приема се.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 Така стигаме до окончателното гласуване по проекто Рестановището, така както беше изменено и можете да гласувате. Край на гласуването приема се с 53 на 5 гласа. Стигаме до точка 9 установяване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и инновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕСА. Имаше някои обсъждания. На кого най-напред да дам думата? Господин Йорек. Z niego raportu będę zgłaszał głos odrębny. Dziękuję bardzo. Бих искала да кажа, че по последния доклад е, ще трябва да задам отделен въпрос. Благодаря. По предишния ще представя отделно гласуване по последния доклад, който ще гласуваме. ще представя допълнително гласуване, последствие това е формално съобщение. Точка 9, докладчик господин Пашко. Кой би искал да каже нещо? Докладчикът? Не вие. Кой би искал да се изкаже? Господин Касталдо? Благодаря, господин председател. Искам само да подчертая, че по искането на господин Паско постъпил от различни политически групи, така че това е важен момент. Обманиха се имейли, в които се изрази подкрепа, така че би могло да отложим този въпрос за по-късно до вечера, тъй като редица от групите са наясно, че няма как да се съгласят, защото списъкът не е готов. Така че ако би могло да отложим до, за по-късно след обед този въпрос и да се заемем с него евентуално за февруари. Благодаря. Благодаря, господин Касталто. Дали някой друг би искал да каже нещо? Госпожо Валеро. Искам да изкажа пълно съгласие с казаното от господин Касталдо. Нямахме достатъчно време да се запознаем с измененията. Затова е необходимо да отложим решението най-добре е, за 1 февруари, но ако няма такава възможност, поне за след обед. Благодаря, госпожо Валеро, колегата от либералите, господин Радос. От името на Ауде бих искал също да подкрепя това предложение. Добре, господин Дажан. Да, ние бяхме готови да гласуваме тази сутрин. Така или иначе, аз разбирам исканията на колегите да отложим с няколко часа гласуването. Няма много изменения, които биха довели до дискусия. Мисля, че колегите могат да работят бързо. Така или иначе не можем да си представим гласуване на 1 февруари а ние бихме искали днес гласуването да се проведе възможно най-рано. Дано различните групи да могат да се споразумеят. Пашко. Председателя, добре, господин Пашко. Съгласен съм. Графикът е много а, натоварен с много кратки срокове. Ами, инициативата зависи от това. Отлагането до днес след обед няма да навреди на общия график, така че ще се постараем своевременно да е, сформираме нашето становище и да направим преценка. Това мога да приема. Единственият проблем би бил, че ако Въпросът е в ранния или в късния след обед да се спрем на този въпрос, тъй като някои колеги може да не са предвидили това развитие и да възнамеряват да тръгнат. Тук зависи от всички три часа, ако е добре. Колеги, предложение имам днес след обед. Днес след обед е, ще обсъждаме за е, ситуацията с Нигер в 2, в, с Нигер в 2 и половина. Така че предлагам да гласуваме в 2 и половина, след което непосредствено след това ще се спрем на мисията в Нигер. Съгласни ли сте 2 и половина? Групите ще имат ли време? Точка 9. Гласуването се отлага за два и половина днес след обед. Приключихме с по-голямата част от гласуването днес. Господин Нас е тук. Изчакайте. Колеги, ако не ви интересува следващата точка, моля напуснете заседанието на комисията. Now, item number 10. Така минаваме към десета точка. Препоръка към съвета, комисията и СВД за прекъсване на източниците на доходите за джихадистите, борба с финансиране на тероризма. Нашия докладчик е Хавиер Нарт. Заседанието на докладчиците в Сянка е било много положително и продуктивно и са постигнати компромиси. Това е едно много важна препоръка, една много важна препоръка, свързана с финансирането тук и сега на тероризма. След като, като се започна от макрофинансирането при атентата в Нью Йорк и до микрофинансирането на терористичният атентати в Ница, Барселона и така нататък. Тоест атентати, които бяха извършени с малко средства. Предишните атентати е, са извършени следствие на големи трансфери на средства а нещата се промениха. Така че сега трябва да видим по какъв начин да проследяваме и контролираме микрофинансирането на тероризма. Необходим да се постигне баланс, разбира се, като същ... от една страна се осигури защитата на човешките права и от друга страна да се елиминира тероризма. Тази препоръка трябва да се превърне в норма и, разбира, като разбира се не трябва да допускаме да се стига до исламофобия. Тоест, да се стигне до един истински баланс, да се създаде една платформа за разузнавателните служби на европейските държави членки, форум, където те ще могат да уменят информация. И за да може да не се създава нов център или нова организация и това поради две причини. Първо, защото е излишно и второ, по структурни причини. Нека не забравиме, че е, сътрудничеството между различните служби функционира на основа доверие и е, ефективност. Тоест, абсолютно необходим, не, не е да се създава нещо допълнително. Така, целта е да се контролира микротрансферите на, сред, на средства, а, които се извършват по едни или други начини независимо дали преводите са банкови или така наречените преводи халат, хаталат. Но трябва да знаем, че всички, всички са е, равни пред е, закона и че не трябва да има дискриминация. Така че всички трябва да се подчиняват на едни и същи норми. Ако се прави проследяване на средствата за едни, ще се прави и за други. Всички са абсолютно равни пред закон. И второ, трябва да, трябва да се контролират всичките сметки, било то текущите сметки, другите сметки, и също, за да не може да се извършват трансфери чрез дебитни карти. Също, също така да се, да се извършва контрол по силата на метода за единни плащания в Европейския съюз, както и средствата, които се получават за благотворителни цели в култови заведения и така нататък. Целта е да предложиме на комисията една норма, която е един стандарт, който да може наистина да бъде осъществим. Прият, прият, приятите до сега мерки бяха много положителни и дадаха резултати. Ни необходимо. и необх, и е необходимо да продължиме. При всички случаи всички имаше практически консенсус във всички политически групи, защото всички политически групи осъзнаха важността и значимостта на този проблем. За това благодаря на всички. Thank you, dear Mr. We now come to the discussion. И така, сега пристъпваме към дискусията представителя на групата на НП. Благодаря, господин председател. Бих искал да е, започна с препоръка към е, господин Нарт. Първо искам да му благодаря за конструктивните преговори. Той включи много важни за нас изменения. Имам предвид изменения важни за Европейската народна партия. Искам да спомена някои приоритети е, за нашата група на масата на преговорите. По компромис 11 искаме да подчертаем, че държавите членки трябва е, да умислят е, съкръщаването на средствата за терористите за е, ключова политика е, ние предлагаме европейска платформа против тероризма. Едновременно с това искаме да се въведе пояснение, а именно, че това не би следвало не води до създаването на нови агенции. Е, по компромисно изменение номер 13 за създаване на Task за сътрудничество, трябва да се спомене, е, че тази организация е развила стратегия за борба срещу финансирането на тероризма. Ние сме удовлетворени от включването на Европейския съюз и НАТО в борбата срещу тероризма по изменение номер 19, като се посочва, че съюзът или НАТО която е, трябва да създаде списък от лица или дружества, е, които работят по непрозрачен режим. Всъщност, факта, че е, съвета на сигурност на ООН призова международната общност да направи нещо повече, за да спре потоците от финансиране на тероризма, е посочен в компромисно изменение номер 20. Ние приветстваме това. По компромисно изменение номер 21 имаше различни становища по това дали първоначалният текст, който включва думата маст, трябва трябва, е, джамиите трябва да остане или не. Според нас, лично аз, е, трябва да се допитам до моята група, защото Европейската народна партия категорично подкрепя наблюдението от страна на европейските власти на финансирането е, от страна на външни общности, както на джамии, така и на ислямски сдружения. Е, става въпрос дали това е фондове или това всъщност са безвъзмезни полезни средства, които се отпускат и които е, всъщност допринасят за финансирането на тероризма в нашите страни. Е, в заключение искам да подчертая значението за Европейския съюз да се съсредоточи върху онова, което би следвало да се превърне в приоритетни области, а именно отговор на въпроса дали е необходимо по-голямо или по-малко европейско сътрудничество. Взимането на решения на европейско ниво трябва да се засили предвид борбата срещу тероризма, борба, която по същество не би следвало да има граници. Държавите членки в по-малка степен могат да взимат решения. Мога да спомена като пример, например, само социалната политика. Ние категорично подкрепяме общия европейски подход. Това действително изисква наднационално сътрудничество при взимането на решения. Съвместните усилия на Европейския съюз ще доведат е, до онова, от което зависи живота на джихадистите капитала и е, финансирането на международния тероризъм. Господин председател, докладът е балансиран, добре написан и добро сътрудничество към тази работа. Аз изцяло го подкрепям. Благодаря ви. Thank you. Председателя, благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Европейската социалистическа партия. Благодаря ви. На свой ред аз бих искала да благодаря на докладчика по конструктивната работа по този важен доклад. Е, постигнати са добри е, компромисни изменения. По тях вече има съгласие, е, включително изменението по финансирането на Международна таскфорс. Форс. И това, което колеги вече споменаха, създаването на платформа. Но тази платформа трябва да се вписва в съществуващите структури. Тези структури би трябвало да се използват надлежно, но все пак трябва да признаем проблемите, с които се занимаваме тук. На свой ред бих искала да приветствам желанието, намерението на докладчика реално да се занимае с проблема и ясно заявеното желание да работи с докладчиците в Сянка по постигането на подробности, по подробности в работата ни по този проблем. Но в никакъв случай не би трябвало да разпалваме ислямофобия. Трябва да заявим ясно, е, че говорим за резултати, за е, това, че трябва да се заемем с проблемите при източника им, но е, в никакъв случай не трябва да използваме език, който разпалва емоции. Възоснова на настоящите дискусии, както и възоснова на добрата работа, която свършихме съвместно, аз очаквам окончателната версия на доклада да бъде конструктивна, да съдържа реалистични предложения по подобряването на умена на разъзнавателни данни, както и за по-ефективната борба срещу тероризма и неговото финансиране. Благодаря. Председателя, благодаря ви.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 Благодаря. Бих искал да благодаря на господин Нарт за тази цялостна картина на ситуацията. Едновременно с това тя е балансирана. На проблема трябва да се погледне от различни гледни точки. не трябва да се спираме само на един конкретен аспект. Когато се борим срещу тероризма, трябва да имаме предвид е, финансирането му. Трябва да се отнесем много внимателно към този аспект. Много е важно да разберем, че е, по-голямата част от терористичните ападения показват, че е, терористите развиват много ефективни мерки те се умяват да заобиколят ограниченията, които налага международната система. Е, в момента има по-активен тероризъм, който разполага с повече средства, отколкото преди. Трябва да се спрем е, политически на две нива. Първо, е, с кои страни работим съвместно? С кои страни работим във връзка с финансирането на терористични организации? Има организации, с които вече сме работени. Мисля, че е, трябва е, е, да се борим срещу организации, които насърчават тероризма. Господин Нарт се спира на това. Други колеги също са се спрели. Това е важно, Едновременно с това трябва да спазваме човешките права, личните данни и изобщо е, да се уважава правото на личен живот. Когато говорим за финансиране на тероризма, трябва да поемем инициативи за борба срещу незаконни организации в е, страните и регионите, където се развиват тези организации. Трябва да сме сигурни, че се борим и с корупцията, тази борба може да изиграе много важна роля. Може би не е достатъчно да се спрем само на международната система за финансиране. Мисля, че трябва да се спрем и на данъчните убежища, за да се види е, къде точно се укриват средствата, е, къде, къде точно потъват средствата. Председателя, благодаря. Е, някой друг е, иска ли да вземе думата? Е, господин Ковин Мике. Благодаря. Първо искам да направя кратка забележка мащаба на тероризма е огромен. През 60-те години трябваше да се борим срещу червените бригади и тероризма беше много по-активен, отколкото е сега. Това трябва да се включи в нашата политика. На второ място, господин Нарт вие говорите за финансирането на нападението е, срещу е, е, търговски център в Нью Йорк е било микрофинансиране, докато други нападения са макрофинансирани. Но всъщност срещу World Trade Center нападението е изключително добре подготвено, докато други нападения са свързани с Ал-Кайда, Джихад или с някой друг имам... Само, само един литър бензин е бил достатъчен. Надявам се, че ме разбирате. Председателя, господин Нард, искате ли да вземете отношение? Накратко. Това, което казах е, че финансирането на тентата в Нью Йорк беше макрофинансиране, докато а, Ница, Барселона, Париж е микрофинансиране. Може би вие не сте разбрали или сте обърсено бълкано при превода, но... А, да, може би по... не съм разбрал при превода. И... Вя... Вярно е че на времето имаше червени бригади и други, но аз се радвам за вас, че в Полша не сте били жертва на подобни атентати, ако знаете какво беше при нас с стотици убити. Така че затова тази тема за нас е много чувствителна и понякога се казвам че е, просто наистина се очудвам, че успяхме да, да, да, да постигнем компромиси, защото имаше най-различни политически възгледи, а успяхме да стигнем до компромис. Тоест, успяхме да работиме по конструктивен начин, защото всички разбират същността на проблема, пред който сме изправени. Защото в крайна сметка това е въпрос на здрав разум. Благодаря ви. Thank you, Mr. Nart. Председателя, благодаря, господин Нарт. В такъв случай е, можем да пристъпим към следващата точка. Е, точка 11 от дневния ред. Препоръки към съвета, комисията и СВД относно преговорите във връзка с обхватното споразумение между Европейския съюз и Азербайджан. Първото Става дума за проекто доклад, подготвен от госпожа Николай от АЛДЕ с препоръка до съвета и СВД относно а, преговорите по това споразумение. По принцип а, ние а, посочваме на преговарящите какво очакваме от а, окончателния вариант на споразумението и е с надеждата, че нашите възгледи се вземат предвид. Трябва да кажа, че не сме получили всички документи, на които имаме право по принцип, така че го очакваме, очакваме да получим тези документи. Някой иска ли да се изкаже от името на съвета? Не. А, просто ще продължиме да припомняме на съвета, че тези документи трябва да ни бъдат предоставени. А сега давам думата на госпожа Николай. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, аз а, а, изпратих имейл на секретарията и до вас, защото исках да отложиме е, първият, първия обмен на мнения по този въпрос защото първата част е част, която е свързана с много чувствителни за нас въпроси. В момента се водят преговори, но не са прозрачни, не са ясни. Четири са в политическата сфера, 6 търговската сфера и така нататък. Знаеме, че чувствителната част касае защитата на човешките права и фундаменталните права. Знам, че колеги бяха в е, Баку ще, и ще отидат в е, Баку, ще видят е, как седат нещата там и очаквам и документите, които трябва да ни предостави съвета. Като цяло бихме могли да излезем с препоръка, но бих искала препоръката да не е формална. В крайна сметка нямаме никакви времеви ограничения. А, за, поради тази причина а, аз бих призовала комисията да е, разгледа моето искане за промяна на сроковете. Благодаря, госпожо Николай. Вие поискахте да се смени, промени графика. Другите, какво мислят по въпроса? Какво е мнението на другите политически групи? Господин Мамикинс. Ще го говоря латвийски. Съгласен съм с предложението на докладчика последните причини. Виждаме, че в Азербайджан се отбелязва напредък, той е видим тази година Азербайджан ще отбележи своят 100 годиш, своята 100 годишнина и това е по този случай ще можем да наблюдаваме, може би, допълнително напредък. Така че подкрепям казаното от госпожа а, Николай, господин Щетина. Дами и господа, аз е, отчитам факта, че е, са необходими добри отношения между Европейския съюз и Азербайджан. също но обаче ми се струва, че не е уместно да отлагаме разглеждането на този доклад, тъй като човешките права продължават да бъдат потъпвани в тази страна, а Европейският съюз трябва да устоява своите ценности. Вижте какво е положението на журналистите в страната. Той е по-лоша. Аз работа по доклада и за Грузия. Исках да спомена случая с Афтан Мухтарле, първият е, журналист, който беше обл... отвлечен в е, Грузия и съден в Азербайджан и осъден на 6 години. А, наистина това, този факт буда тревога и той трябва да бъде споменат. Благодаря, госпожа Фотик. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя искането на докладчика и то поради две причини. Първо, по, по принцип е, уважаваме исканията на докладчиците и се така подкрепяме техните мнения. а, наистина, мисля, че да, трябва да се уповаваме на това, което ни предлага нашият докладчик. Госпожа Николай е човек с голям опит, така че мисля, че може да и се има доверие. И второ, става дума за една деликатна тема. Положението в Азербайджан е сложно. Има така положителни изказвани от страна на властите и известни знаци и обещания, че по повод отбелязване на 100 годишнината ще има напредък в областта на човешките права, така че може би би било разумно да изчакаме да видим какви ще са резултати и се надяваме, че те ще са е, положителни. И трета причина, историческа причина. Ние отбелязваме също 100 на от а, нашата независимост и Азербайджан е изиграл важна роля за това. Благодаря, госпожа Фортига. Следващият. Трима от Алде. Кючук, Григула и Вайдъл. Кой започва? One argument in supporting Nordic само един аргумент в подкрепа на предложението на е, Николай. Следващото заседание ще бъде през май 2018 в Баку. Мисля, че можем да дадем възможност на председател господин Саджат Карим е, да представи своето становище и по а, е, негова препоръка подкрепям предложението на госпожа Николай да се отложи доклада. Благодаря госпожо Григоле. Уважаеми колеги, ще говоря на латвийски и ще използвам възможността да говоря народния си език. Изцяло подкрепям госпожа Вотига. Трябва да проявим повече уважение към докладчиците. Докладът не е стигнал до етап, в който ще е необходимо бързо да вземаме решение. Не е необходимо прибързано да приемаме. Затова подкрепям докладчика. Обедена съм, че отлагането е оправдано. Има неща, които могат да се добавят. Не виждаме споменаване на работата на Европарламента. Преди, предходната година бяха прияти някои документи гледайки документите, прияти от други институции, често забравяме своя принос, това, което ние сме свършили. Искала да приканя Афет да третира на равна нога всички републики от региона. Тук бих споменала Грузия. Обедена съм, че тук в този случай наблюдаваме различно отношение в сравнение с Армения. Е, отношението към Азербайджан е различно. Ако обсъждахме Армения, щеше да бъде напълно различно отношението. Предлагам отлагане. Мисля, че трябва да се отложи поне е, до връщането на делегацията от Баку. Председателят. Да, благодаря. Следващия Иво Вайгъл. Благодаря, господин председател. Не мисля, че може да се приведат още доводи в подкрепа на предложението на докладчика. Важно е да отчетем обаче, че трябва да започнат преговори и че Процесът на преговорите беше обсипан с много противоречия и затруднения през последните години и два. Мисля, че е много важно това споразумение да бъде надлежно подготвено, отчитайки всички проблеми, е, пред които сме били поставени. Имаше и посещение на делегация на Афет в Баку и в Ереван. Мисля, че в този проект сега не е достатъчно а, подчертан проблема с Нагорни Карабах. Регион проблемен, и спорен за Азербайджан и, и Армения. Има полемика, която тече за, по въпроса как да се реши този въпрос. Ние трябва да подкрепим процеса, да поемем инициатива. Разполагаме с възможности, включително и да а, притиснем азербайджанското правителство по отношение на състоянието на правата на човека а, и медиите. Но нека действаме последователно едно по едно и да си дадем време за градивен диалог с тази страна, който ни е необходим. Благодаря. Сега давам дума на четвъртият е заявил желание да се изкаже от името на ОД. Е, определено групата е, заявява своето становище. Господин е, вициус. Не сме голяма група, но сме важна група, така че искаме да се възползваме от възможността да изясним своето становище. Има две основни причини, които ме провокираха да взема думата. Споменахте, че сякаш комуникацията между съвета и нашата комисия е, не е много добра това е повод да припомним на съвета за е, задължението му да ни предоставя е, някои основни документи, възоснова на които се водят е, преговори. Ние имаме право да се запознаем и да сформираме становището си преди да гласуваме. На второ място, Азербайджан е една от страните по източното партньорство страна, която договаря е, всеобхватно споразумение е, за средно и дългосрочното бъдеще. Бях разочарован от доклада на 12, от 12 януари за принудително отвлечения афганистански журналист, който беше осъден на 6 години лишаване от свобода. Не такава новина очаквахме да ни застигне от Баку, но за съжаление тази новина ни беше поднесена. Колеги, бих искал да поздравя Азербайджан за 100 годишнината от независимостта, но в Азербайджан ще се отпразнува тази 100 годишнина с над 100 журналисти и застъпници в затвора. Най-лошото съвпадение, което може да се случи на Азербайджан. Виждам много формулировки в текста, които би трябвало да се усъвършенстват. Трябва да си дадем още време и се надявам становищата ни да бъдат балансирани. Е, да благоприятстват развитието на отношенията, но трябва да са принципни и не трябва да мълчим по проблеми, е, които наблюдаваме в Азербайджан. Ето защо нека приемем едно добро, бих казал дори умно решение в това отношение, така че текстът да отчете всички неща, които искаме да видим, но и да получим съответната информация от съвета. Благодаря. Благодаря. Още един има записан желаящ да се изкаже. Господин Мезерич, първо господин Лопес и след това господин Мезерич. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да израза позицията на нашата група по този доклад. Първо, нашата група сме против отлагането на този доклад, защото не смятаме, че е уместно и полезно за нашите отношения с Азербайджан. И и а, разбрахме какви са мотивите. Помислихме, но това е нашата позиция сега. То първо, що се отнася до процедурата? Никой не ни каза преди този дебат, че има някакво намерение за отлагане на този доклад. А, сега, мотивите се излагат чак тук. Аз мисля, че подобни мотиви за подобно отлагане трябва да бъдат изложени предварително. И второ, по съдържание. крайна смятка, ако, от, ако отложиме това обсъждане, на практика ще си отрежеме своя клон. Ние се, ще се е, самоограничим, т.е. ще си отнемеме възможността да можем да е, влияеме в процеса на преговорите. Така че това е не, неясно и не, необяснимо. И в крайна сметка, ако отложиме доклада, няма, няма да можем да направим съответните предложения. Сега, виждаме, нали, в крайна сметка едно предложение трябва да се променя, има съответните срокове и така нататък. Така че, какви нови аргументи, идеи могат да обяснат подобно отлагане на доклада. Ние знаеме какво е положението в Азербайджан от години вече. Знаеме, че Азербайджан има стратегически партньор, е стратегически партньор на Европейския съюз, има стратегическо географско положение, знаеме какво е положението с човешките права в тази страна. Но в крайна сметка нещата не са се променили през последните месеци, така че това не може да бъде аргумент. Така че накрая какво ще стане? Ще стане така, че просто няма да имаме е, никакъв доклад и ще се окаже, че просто ни одобряваме споразумението, без да е, нашата гледна точка да е взето предвид. Благодаря, господин Лапес искане за изказване от господин Месерич и следван от господин Нарт. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както каза, като докладчик в Сянка, по това досия искам първо да благодаря на докладчика. Считаме, че това е много добър текст, който може да използваме като отправна точка, солиден материал за основа. По отношение на процедурата, не винаги това е въпрос на парламентарна процедура, е въпрос и на международна политика и как бихме искали да участваме ние в нея. Ето защо аз виждам известни основания да се отложи гласуването след основните преговори на делегацията в Баку. В това има смисъл, но аз мисля и ние считаме, че надлежна дискусия по това досие и измененията преди е, в заседанията, ще укрепи позицията на делегацията, която ще бъде в Баку. За тази цел можем поне съответно да заявим какви очаквания имаме по отношение на развитията. Единствената причина за отлагане би била какво очакваме, да сформираме какво очакваме, какво бихме искали да видим. Ето защо бих искал да а, обсъдим надлежно преди делегацията, преди гласуването на основната среща. Очевидно, това е един от най- а, старите дългосрочни конфликти на континента в Евразия. Няма как да бъде решен набързо, но е добре да обмислим как ние виждаме потенциалния път към подобряване на ситуацията. Благодаря много. Благодаря. А сега господин Нарт.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 es el mismo metro y la misma medida, cien centímetros, un metro en las dos direcciones. Мисля, че изслушахме всички съображения и от двете страни. Съвсем очевидно, политическите групи са на различно мнение как да подходим към графика. Мисля, че всички сме съгласни, че днес няма да има е, първо разглеждане на проекто доклада. Това е доста е, видно. От либералите постъпи искане доклад, и от докладчика да се отложи доклада. Господин Микин също се изказа в полза на прожект, но господин Лопес от името на тази група е против е, отлагането е НП. Господин Щетина е против и зелените господин Мезерич също са против отлагане. И консерваторите и реформистите за отлагане. Бих предложил е, в разширеното бюро да обсъдим този въпрос представителите на политическите групи, защото мислят, че трябва да отчетем многото съображения, представени от двете страни, е, най-вече, че докладчиците и докладите е, заслужават равнопоставено отношение. Нека опитаме да намерим едно прилично решение преди следващото ни заседание. Съгласни ли сте? Кога ще бъде следващото заседание на разширеното бюро? На 25 февруари е планирано такова задание, но можем да преминем и към писмена процедура. Чух някои доста солидни аргументи от е, колегите либерали но разбирам, че поне ЕНП, е, СД са против е, отлагане. Ясно ли, е, госпожо Микола? Благодаря, господин. Искам да уточня. Не искам отлагане на доклада. Искам промяна в графика. И въпреки, че става въпрос за препоръките на съвета, трябва да бъдем по-конкретни, по-сериозни. Не е целта ми да бъда е, формалист, но ситуацията е много чувствителна и за мен е въпрос на е, доверие е, към нас. Е, да продължим да критикуваме Азербайджан, можем да продължим да го правим, но там продължава да има хора в затвора. От азербайджанската страна бих искала да видя ясна позиция по правата на човека, защото иначе може да използваме всички най-хубави думи, с които да опишем ситуацията, но нищо в повече няма да се случи. Ето защо нека обсъдим нашата позиция, която е свързана с доверието в нас. Имаме споразумение за партньорство и по тази причина трябва да бъдем партньор. Нямам нищо друго предвид, но съм убеден, че за нашата надежност като Европейски парламент, като политици, трябва да бъдем по-конкретни. Вторият въпрос вече застъпен от колега, трябва да имаме ясно последователно сътрудничество с съвета. За съжаление в този случай това не се получава. Надявам се, нашата препоръка да бъде подкрепена при преговорите. Ако е, ще имаме формални е, преговори, е, те може да се бележат само от основния интерес, който е економически. Надявам се да намерим добро решение, за да имаме добър доклад, който може да бъде използван на практика при преговорите. И става въпрос за препоръките, не само споразумението. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Николай. Интересно е, че предлагате промяна в графика, а не отлагане, което по-моему е доста сходно. Сега обаче бих искал да дам думата на нашия главен преговаряш. Господин Девиния, тук ли е? Ето го. Заповядайте, бихте искали да се изкажете. Вашето предложение какво е? Да променим ли графика или не? Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми членове на Европейския парламент. Трудно е да ви заменя в това решение. Готови сме да ви уведомим за предишни преговори, преговори, които продължаваме да водим е, днес, по всяко време или при друга възможност. Очевидно, не е моя работа да коментирам графика на вашата комисия, господин председател. Колко жалко, просто се пробвах. И така. Разменихме е, мисли и съображения и ще ги обсъдим в разширеното бюро. Благодаря, госпожа Николай. Благодаря за вашето изказване и на другите. Подранили сме най-изненадващо с половин час. Някой от службата за външни действия дали вече се е присъединил към нас? заради положението с младсинството Рухинджа Um, the External Action Service will be with us in 10 minutes, so we'll, we'll continue our meeting at 20. Представителя на е, е, външната служба ще дойде след 10 минути, е, така че ще продължим е, заседанието е, в 11 е, без 20.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 Right, dear colleagues, we can... И така, колеги, можем да продължим заседанието си. Е, часът е 11 без 15. 12 точка. Е, пристъпваме към размяна на мнение с Европейската служба за, вътреш... за външни действия относно положението на мълцинството Рухингия. Искам да ви напомня, че нашата комисия изпрати е, трима от своите членове към подкомисията за Бангладеш и е, те ще заседават от 12 до 16 февруари. Искам да кажа, че положението на Рохингия е почти отчаиващо. Ние е, се занимаваме с тяхното положение от 2017 година, още насам и а, изключително много са вътрешно разселени. А, повече от 6000 са избягали в Бангладеш от 25 август 2017 година. Нещо повече, Миенмар не допуска никаква помощ до засегнатите региони и като имаме предвид ужасната хуманитарна криза, ние трябва да използваме дипломатическите средства, с които разполагаме, за да окажем натиск върху властите в Миямар. Ние имаме тук сред нас е представители на СВД, господин Дейли Дейли. Добре е дошъл. Също така началника на отдала за Южна Азия и освен това заместник председателя на делегацията за тази част на Азия. Е, те ще посочат е, какво е направила международната общност за положителни решения, както и дипломатическите канали и дипломатическия лостов ефект, които ние можем да приложим, за да се променят власт, положението на е, отношението в Миямар. И така давам думата на колегите. Ще дам после думата и на депутатите показаното. Искам само да ви напомня, че следващата точка ще е, се е, обсъди в 11.30. Благодаря, господин председател. За мен е чест да бъда сред вас, е, сред депутатите в тази комисия. Искам първо да се спра на някои общи положения. Както знаете, Европейския съюз е напълно мобилизиран политически и посредством разширена хуманитарна помощ се опитва да се справи с кризата с беженците от младсинството Рохингия. Нашия подход се изразява в чувствителна политическа и финансова помощ за Бангладеш, но също така и за Мянмар. Политическата ни подкрепа може да се види сред много неща, но най-вече чрез личното посещение на върховния представител в бежански лагери. През ноември тя се, срещна с министър-председателя на Бангладеш, с Ханан Сучи. Тя се срещна с нея на срещата на външните министри на АСЕАН през ноември. Ние изцяло превеждаме приветстваме факта, че Европейския парламент и неговата делегация в скоро време ще посещи както Мянмар, така и Бангладеш. Имам предвид, е, че те ще посетят и беженски лагери в е, Хопспът Бизар, ние се надяваме да можем да продължим да работим съвместно за достойни доброволни завръщания възоснова на двустранни споразумения между Бангладеш и Миямар. Също така да се справим с корените причини на кризата и да настояваме е, за е, същинското прилагане на доклада на ОНЕ. Бих искал да се спра с няколко думи на споразумението за репатриране. Миянмар и Бангладеш се е, подписаха споразумение това е много важна първа стъпка за начало на процес, който евентуално би приключил с е, окончателно завръщане. Всичко се наблюдава много внимателно от Европейския съюз и от Европейската общност като цяло, за да сме сигурни, е, че е, прилагането на споразумението е, се осъществява при пълно спазване на международното право. Ролята на ООН и най-вече на върховния представител за бежанците на ООН е от ключово значение. В този смисъл така наречените физически споразумения които се постигнаха между двете страни, също са обект на внимателен контрол. Например, е, ние е, смятаме, че СВД не е окончателно е, включен в това прилагане и ние смятаме, че международните стандарти за доброволно и достойно завръщане, сигурно завръщане, трябва действително да се прилагат. Ние настояваме СВД реално да участва. От страна на Миямар, Европейския съюз ще е, продължи политически микс от международен натиск от ООН, Съвета за сигурност, Общо събрание на ООН, е, както и Съвета за човешки права на ООН и да продължи конструктивното конструктивната работа с Мянмар. От гледна точка на ООН, е, съвета за човешки права и изпратената от него делегация в Миямар, е, те бяха оправомощени по-рано тази година. Е, искам да подчертая, че техният мандат беше разширен. По него се постигна съгласие през есента. Има и резолюция от комитета на ОСР, както и резолюция на съвета по човешки права на ООН от 5 декември. Ние, като Европейски съюз, се подкрепяме. Колкото е, до е, отчетността по човешките права, е, ние чуваме твърдения, на които може да се вярва от неправителствени организации, от делегации по правата за съвета за човешки права по сериозни и системни нарушения на човешките права и Европейския съюз изказва съжаление, че Миямар не направи сериозни разследвания до момента. На второ място, е, до момента не са сътрудничили е, с, с мисиите по установяване на факти от съвета за човешки права на ОНЕ. На трето място, напоследък те преустановиха сътрудничеството си с специалния докладчик на ОНЕ, госпожа Ли. Ние приветстваме общи ангажимент на гражданското правителство да прилага препоръките на комисията по Рухингия, така наречения доклад НН. Ние приветстваме направеното наскоро съобщение във връзка с целите за развалянето на някои лагери на Рухингия в центъра на страната, но ние смятаме, че правителството трябва да създаде конкретен план за действие във връзка с докладчика НН, е, с географски приоритети, по този начин може да се постигне напредък по мобилизиране на международна незабавна помощ за процеса. Подобрявайки условията на живота на Рохингия в държавата Рохингия, също така и създаването на климат за доброволни завръщания, включително и за тези, които в момента се намират в Бангладеш. Е, във връзка с помощта е, на конференцията в е, Женева през октомври, ООН, Европейски съюз обеща 30 милиона от нови пари. Това е най-големия ангажимент, като повече от 107 милиона от страна на държавите членки на Европейския съюз е почти половината от общите обещани средства. Освен това Европейския съюз по ангажимента да отпусне още 30 милиона, за да се справи с хуманитарните потребности на Рохингия в Бангладеш, както и на местните крайбрежни общности. Ето защо са необходими още почти 10 милиона и е, по тях вече е поет ангажимент и 5 милиона за законодателство във връзка с беженците. Е, тези средства бяха прияти през януари тази година. Като цяло финансирането на средства за Рохингия възлиза на 17 милиона евро. Е, колкото до фондовете за развитие от 20 милиона, 15 милиона са свързани с е, дългосрочно развитие, но трябва да бъдат е, направени посещения за оценка на положението. Те всъщност вече бяха направени в ДАКА, за да се определят какви проекти могат да се финансират. От страна на Миямар ние имаме амбициозен дневен ред за развитие. Европейската комисия ще предложи програма програма за реформа в областта на образованието, които са повече от 220 милиона. По този начин ще се съобразим с основните препоръки от доклада НЕН. Господин председател, по то искам да приключа с своите встъпителни думи. с удоволствие ще отговоря на въпросите на депутатите. искам и после моя колега да добави нещо за Бангладеш. Благодаря. Благодаря. Не знам какво от. Ням, нямам какво да добавя. Е, може би трябва да кажа, че мисиите за преценка на положението продължават, така че по този начин ще преценим как най-добре да използваме средствата в подкрепа на усилията на Бангладеш предвид пристигащите бежанци през последните месеци. Трябва да имаме предвид, че въпреки физическите споразумения между Миянмар и Бангладеш за завръщането на представителите на това малцинство, ние е, съвсем разумно очакваме беженците да останат още известно време в Бангладеш. Така че трябва да продължи подкрепата, да продължи помощта, не само като хуманитарна помощ, но е, също така в е, духа на съчетаване на хуманитарна помощ и помощ за развитието. Трябва да имаме предвид, че потоците от беженци е, се отразяват и на местните общности, ние ще чуем за това в последствие. Имаме предвид, че местните общности се оплакват от нарушения и на околната среда, така че всичко това се отразява и на Бенгладеш, и ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да се справим с проблемите, пред които са справени тези страни. По физическите споразумения, мисля, че те още не са анализирани. Ще видим как ще бъдат приложени. Първоначално имаше споразумение между двете страни. Потоците, които започнаха, е, едва ли могат да уседнат сега, но Както каза Дейвид, за нас основното безпокойство е участието на Върховния комисариат за беженците на ОНЕ, за да сме сигурни, че международното право се спазва, за да има безопасно и достойно завръщане в родината. Това, което чуваме от колегите в Бангладеш и е, началника на моя отдел, който в момента отсъства, Министъра на външните работи е склонен да привлече върховния представител на ООН в по-голяма степен. Това ни дава надежда, че пътя за завръщане ще се наблюдава, поне от страна на Бангладеш, както и от страна на върховния представител на ООН. Е, е, за момента обаче от страна на Миямар не се предвижда нищо, но е, по силата на споразумението семейства трябва да се завръщат едновременно. Това трябва да става доброволно. Трябва да има гаранции, че няма принудително завръщане. Това е което мога аз да добавя на изказващи се. Гил, тя съжалява, че не може да присъства днес и ви моля за извинение за отсъствието й. Е, е, мина, аз и Съвета по външни работи все още не е приел заключение по Миянмар от октомври насам. Въпреки продължаващото разселване и въпреки това, че е, официални лица от ООН вече са заявили, че това е геноцид. Друга жизнена възможност е, беше пропусната е, е се въздържа да разшири санкциите спрямо тези, които са виновни за насилие, включително военните сили. Второ, е, споразумението по репатриране е отсрочено. Е, та, защо, как да избегнем, е, повтарям, трето място, Искаме да бъде усъвременен доклада за властите в Миямар. Е, как е, е, се прилага техния подход по завръщането на рухингия, Как лицата, които живеят в лагери, 10 пъти в по-голям тях, за да се справим с политика, която обесърчава окончателното установяване на тези лица. Те не могат да намерят жилища, като си има пред предвид, че настъпва и сезона на дъждовете. Освен това, е, как е, децата от това младсенство са обхванати от образователната система. На пето място, как да намерим дългосрочни решения за Рухингия. Тези, които е, не могат или не искат да се завърнат в страната и Ливан. Как да се финансира политика в смисъл на самозадоволяване на беженците. И накрая как Европейски парламент дължи да пронесе за вашите вашите действия на настоящия етап, е, как е, посещението на членове на нашата делегация. Председателя, благодаря. Благодаря. Господин Нарт има думата от името на либералите. Което се сума за а, е, будистки екстрементализъм. Сега, според това, което знаеме за будизма, като че ли сума за а, будистки екстрементализъм. Сега, според това, което знаеме за будизма, като че ли на Бирман. Всичките войни от 1945 година насам в възмо... това, това не е било само по политически причини, а поради това, че Бирма смята, че единствената Бирма е не става дума само за човешки права. Тук става дума за една нация, която се опитва да унищи. Да. А, общността Рохингия ще продължи да седи дълго. как, какво е отношението на китайците? Китайците имат, а, при, приемат в, а, понятието а, близ, близостта на ислямски страни, като Индонезия, Малайс, Малайзия, Малайзия и така. Агресията срещу общността Рухингия се радва на подкрепата на широки слоеве от населението. Всичко това трябва да се знае, за да имаме един по-реалистичен подход към а, проблема. Благодаря на Хавиернард. Госпожа, е, благодаря господин председател. Аз имам по-скоро изявление, а не въпрос. Подкрепяме доклада на Кофи Анан за ам, реконструкция на страната за връщане на доклада на Кофи Анан за ам, реконструкция на страната за връщане на казахте. че а, имаме мисия, която не може да установи фактите. От друга страна, Аун Сан Сучи казва, че не знаците. Тоест, трябва да видим и е, е, какво е нашето от, от, отношение прямо Аун Санчи ние нито тя, нито правителството трябва да смятат, че потъпването на човешките права ще остане абсолютно безнато да задаваме въпроса за безнаказаността и да, зада... и да наблягаме на това. Така че нашето послание към Аун Сан Сучи трябва да бъде много по-ясно. Тя, тя казва, че трябва да се провежда. Так, така че трябва да имаме и обмен на мнение по този председател за това, че ми давате думата във вашата престижна комисия. Аз съм представител на делегацията за АСЕАН. Имам два. Вашата служба предвижда ли санкции и им, какви ще бъдат процедурите, извършителите да бъдат дадени на съд и особено когато те са военни. И след а, казаното от Хавиер Нарт. Има ли, ще има ли економически ако от разпоредбите, тъй като условията за осъществяване на тези... Благодаря на Марк Тарабела и още един господин Бертини. Благодаря, господин. Информацията, която ни предоставихте. Съгласен съм с прежду, преждеговорещите. Искам да задам един политически въпрос на Европейската служба. Въпрос свързан с с надежда, че проблемите свързани с етническите малцинства и така нататък ще бъдат разрешени и че като, като цяло тези проблеми ще получат повече внимание, отколкото им обръщаше на времето военната хунта. Ясни ангажименти особено спрямо общността Рухингя. Нейното послание, нейната, ней, нейните речи не бяха много ясни и е, тя като, като че е, нещата няма да се развият в правилната посока. Още тогава смятах, че има и неоткрити въпроси, които трябва по някакъв начин да намерят отговор. А тук не става дума само за общността рухинги. Е, Рухингия има и други общности е, на насилствено в бирманската нация с някакви обещания, обещания за референдум след десетина години. Такава, такова беше обещанието, но подобен референдум никога не се проведе. А, също а, те са без. А, те не са граждани, те нямат документи. Така че добре е да разберем и какво точно мисли Аон Сан Сучи по повод автономията. Какво ще бъде съществото на същността на а, политиката? Така че за нас е важно като комисия по външните работи да имаме ясна и точна представа за това. Благодаря, господин Бартини. А, няма допълнителни въпроси. Кой ще започне с отговорите? Господин Брик. <clears throat> Благодаря, господин председател. Благодаря и на членовете за изказванията и въпросите. По отношение на становището на Европейския съюз, съвета по външни работи, съветът е добре запознат с проблема. Това се обославя и от редица проблеми, които членовете тук повдигнаха какво би могло да направи Европейския съюз, какво би могло да направи Европейския съюз по отношение на действащото ембарго, по отношение на оръжията. Всички тези въпроси са винаги част от е, обсъжданията в рамките на съвета по външни. От членовете на Европейския парламент е, споменаха тук дълбоките корени на проблема. Истории. Необходим е реализъм и трябва да отчитаме историческия контекст е, при формиране на нашите очаквания – Би било чудесно, ако можеше Европейския съюз незабавно да промени и да обърне положението там, оказвайки натиск върху Мянмар и останалите. Предвид обаче трудностите, ние въпреки тях продължаваме да настояваме по-осигурено. Бихме искали да видим състояние, при което е, бежанците да могат активен участник на място е и Върховния секретариат на бежанците на ОНЕ. Но чки. Необходимо е да има адекватен подслон в е, хигиенични условия. Има желаящи да се върнат, дали ще има скорошен и масивен поток от завръщацията. С удоволствие ще ви подпомогнем при планираните причини, за които е много важен докладът. Не трябва да Посещението в средата на февруари ще бъде важно за нас. Очакваме с нетърпение в диалог по правата на човека. Това ще бъде още една възможност да представим своите политически послания, да настоя. Господин Дали сега, господин, е, госпожа Латера, Искам да коментирам страните, които приветстват и приемат е, огромни потоци беженци, като Йордания и Ливан, има мисия. След няколко месеца е, парламент ще проведе деб... средносрочния дебат и Бангладеш трябва да поиска тази подкрепа. А, така или иначе, тук становище. Благодаря, госпожо, господин Дейли, колеги. Има ли други изказвания или бележки от ваша страна? А, 30. Предлагам да продължим след 5 минути. За момента прекратяваме заседанието. Дами и господа, скъпи колеги, сега можем да продължим заседанието на нашата комисия по външни работи. Стигаме до 13-та точка от дневния ред. Размяна на мнения с председателя на Комисията за външна политика и национална сигурност на Истинското консултативно събрание на Иран. Скъпи колеги, Бих искал да благодаря на господин Аладин Борожерди е, за това, е, че е, участва в заседанието на нашата комисия днес. Господин Борожерди, като председател на Комисията за външна политика и национална сигурност на Исламското консултативно събрание на Иран. Можете да ни съобщите последни новини за вашата роля във връзка с регионалното развитие. Е, освен това, бихме искали да обсъдим и е, цялостния съвместен план за действие. Искам да кажа само няколко встъпителни думи. По този съвместен план за действие, Европейски съюз продължава да оказва подкрепа на този план и е ангажиран с цялостното му прилагане. Е, миналата седмица обсъдихме въпроса по време на пленарното ни заседание в Страсбург. Аз проследих дебата от начало до край и забелязах, че е, всички политически групи в Европейския парламент, въпреки ангажимента ни е, за е, цялостното прилагане на този съвместен план за действие. Бяха изказани много критики е, за това, че Иран би следвало да преустанови финансовата и духовната подкрепа на режима на Асад, който е отговорен за военно-престъпленията в Сирия. Човешките права са важен аспект на нашите взаимоотношения с Иран – е, колегите от нашата комисия наблюдаваха отблизо протестите в страната. Ние изразяваме безпокойство от насилието и от недопустимата загуба на човешки живот в страната ви. Колегите е, призоваха за освобождаване на политическите затворници и за спиране на екзекуциите. Сега бихме искали да чуем е, вашето мнение по събитията в страната ви.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 е, е, миналата е, седмица немското правителство потърси местожителството на 10 заподозрени лица, които се предполага, че са от иранско гражданство във връзка с разузнавателни данни в Германия. Според доклад те шпионират еврейски и е, изобщо са на дъното на всички терористични нападения срещу евреи, включително и срещу еврейски детски градини. Това е много смущаващо. Колеги, аз мисля, че колегите очаквате този обмен на мнения по положението в страната ви но е, също така и е, по е, действията на вашето правителство във връзка с регионалната му политика. Бихме искали да чуем вашите мнение, вашето мнение по всички тези въпроси. Господин председател, имате думата. Вие ще говорите на фаси. Тези, които искат да слушат този език, могат да го чуят на 25 канал благодаря за предоставената ми възможност да взема участие в, в работата на Европейския парламент. Е, за мен това е чудесен повод да е, посети Европейския парламент е, с е, депутат по мъжни работи на Европейския парламент за чудесната организация на среща, за това, че тя беше предвидена, за предоставената възможност на всички нас, като представители на нашата нация и на нашия народ. Ние се гордеем с това, че можем да поемем тази важна отговорност, която работата с Европейския съюз и разширението на работата ни е чудесна перспектива. Ние е, разглеждаме периода преди ядрената сдел. От тогава насам се наблюдава известна стагнация на нашите взаимоотношения, в частност на економическите взаимоотношения. Ако това наистина взаимоотношенията с Европейския съюз, е, економическите ни връзки възлизат на е, десетки милиони долари и е, политиката, която се прилага от е, Съединените щати, а именно прилагането на санкции срещу Иран във връзка с така наречената ядрена сделка, доведе до намалението на тези връзки, доведе до увеличение на връзките с китайски дружества, Всъщност връзките се е, преместиха към Китай. Сега е, търговския обмен възлиза на десетки милиони. Така че китайците трябва да бъдат благодарни на ядреното споразумение и е, във връзка с съвместния план за действие това е един от важните международни инструменти, които бяха приети от съвета за сигурност на ОНЕ. Това всъщност е и основа на главата за двустранните взаимоотношения. Е, ние се надяваме двустранните взаимоотношения да се разширят. Имам предвид на парламентарно ниво, но също така и економическите взаимоотношения и така нататък е, след като беше прият възможният Трамп се отразява, той е прочут на международно ниво. Е, това се отнася не само за Ислямска република Иран, но също така и е, на международната сцена като цяло. Всички ние виждаме, че господин Трамп не се съобразява с нито едно международно право. Е, той възприема един нападателен подход срещу тези Божии творения тяхната кожа просто има различен цвят от нашата, докато за нас няма никакво значение дали цвета на кожата ни е бял или черен. Е, това доведе до реакция и е, в Съединените на тези твърдения на господин Трамп. Реакцията беше единодушна и а, е, ние Смятаме, че това ще доведе е, до разрушение на постигнатото освен това, той обижда не само ислям, сигурност на ОНЕ. Е, ние смятаме, че този е, съвместен план за действие вече беше одобрен. Така е, че господин Трамп отправя оскърбление срещу съвета за сигурност на ОНЕ. Ние вярваме в това сътрудничество, е, ние не вярваме в ядрено разпространение. Ние виждаме, че има опити с ново поколение на ядрени оръжия т.е. не се прилага член 6 от съответния международен договор. Ние не, не е, работим по този начин, ние се противопоставяме на химически оръжия на тежък период, когато бяха използвани химически оръжия. Ние не прибягваме до химически оръжие. Има е, е, домове на невинни хора, които продължават да страдат поради употребата на химическо оръжие. Тези употреба продължава. Ние е, ви оръжие беше е, прехвърлена от някои европейски дружества зад граница. Това е горчив опит от войната в Иран. Освен това, е, е, бяха изстрелени ракети спрямо е, нашата столица или бяха убити изведнъж много бяха ранени. Така че ние сме лишени от възможността да се самозащитим спрямо химически оръжия. Освен това бяха използвани и биологически оръжия. Вие преценете, какво бихте направили вие, ако сте на мястото на Иран? стабилна и устойчива сигурност. Ето защо увеличаването на нашия потенциал в никакъв случай не означава, е, че е, ще е, се насочим срещу някоя страна. Нашата политика е на добри взаимоотношения с всяка страна. Ние не така, че въпроса за нашия потенциал се поставя много често. Защо Иран развива своя ядрен потенциал? Ще ви дам един пример. Саудитска Арабия от три години насам бомбандира невинни арабски страни. Сем... Стотин страдат от епидемия от холера. Сред жените, сред децата има много убити е, има на права са само красиви приказки, но те предполагат практически действия. Какво направи ООН до сега? Какво направи Общото събрание? Йемен беше осъден беше осъден от главния секретар на ОНЕ, но е, заради това, е, че Саудитска Арабия даде пари за подкупи, но това попадна в архивите е, и нямаше никакви действия във връзка с понесените загуби. Така ли се защитават човешки права спрямо жени и деца? Аз мога да изразя само с, с радост ще говоря за вътрешното положение в нашата страна, но виждаме, че се случва нещо много лошо. Имаше едни погрешни стъпки, погрешни сметки от е, Съединените Американски щати. Десетки хиляди терористи бяха обучени, получиха оръжие, получиха се режима. Какъв беше резултата? Десетки хиляди невинни е, загубиха домовете си и виждаме че е, дори на този континент тези беженци те е, живеят при много тежки условия. От 35 години насам ние сме приели 3 милиона афганистанци, които бяха изхвърлени от Афганистан, които напуснаха страната заради войната. Стотици хиляди от тях бяха обучени в нашата страна. Те учих университети. Ние направихме това. Ние споделихме хляба си с тях. И смятам, че е, това са много важни въпроси. Друг важен въпрос е безработицата. Африканска работна ръка работи в Иран, докато ирански работници са безработни. Ислямска република Иран не иска обаче да се намесва във вътрешните работи на Сирия. Имаше покана към сирийското правителство и към правителството на Иран да ги приемат. Ние започнахме да се борим и срещу ISIS. Това е най-опасната терористична група в света. В региона, наречен Сирия, ще има анархия, политически хаос, един хаос на сигурността в целия регион. От е, Удовлетворява ли ви положението в Либия? Не. Не. Това е, е поради онова, което беше причинено на Либия. После вече положението стана неконтролируемо. Но това, което виждаме в Ирак и в Сирия, е, че е, е, ай е, са разбити. Не трябва да се съмнявам. Идил е разбит в Ливан. Дали Ливан можеше да преглътне Идил? Ливан е съвсем тероризъм. Не може да има съмнение за това. През първите години на кризата в Сирия, а тя вече е в седмата си година, ние водихме дискусии с много делегации от Европа. Те идваха от Европа в Иран. Имаше делегации от парламента и се срещаха с момента хиляди европейски жени и момичета, както и американски момичета, се присъединиха към и, но ще се върнат лица, които са обучени в тероризъм и ще бъдат същинска заплаха за страната си. Така че разузнавателните ни служби са в близко, в желанието си да убиват. Това е нещо много опасно. Ние искаме да се борим срещу тероризма и трябва да бъдем безмилостни спрямо терористите. Нили името и се сега е съв... нещо съвместно за много страни в Европейския съюз. Защо тероризма не е променил? Казуха на улиците по определени причини. Имаше възстание, е, имаше бурни протести, полицията се намеси. Но всеки ден в нашето национално събрание се срещаме с дисиденти, с представители на опозицията. Ние ги приемаме, е, ние ги изслушваме, е, ние чуваме какви са техните жалби. Но ако прекусят определена линия, нещата се променят. Навсякъде по света, когато се прекоси червена линия на сигурността, се намесва полицията. Дори в Белгия е, ще ги арестуват и ще ги хвърлят в затвора. Същото се отнася и за Иран, това се отнася и за нашите протести. Когато обаче запалят банки, е, когато нападнат е, военни центрове, естествено, че ще реагираме. Онзи ден, когато пристигнах в Белгия, преди да дойда, е, говорих за затворите. И аз попитах колко политически затворници има. Те казаха 18. Питах кога ще ги освободите и е, те обещаха това да не го правят и че ще ги освободят. Това е правилото на демокрацията. Няма модели за демокрация. Един за Европа, друг за Иран. В Европа има свобода е, на е, събиранията, на протестите, но имате и червени линии. Това се отнася и за Иран, е, така че ние се отнесеме много внимателно е, към е, тези въпроси. Онези, които говорят за шпиони. В Иран има много хора с двойно гражданство иранско, европейско, от Съединените щати или от Канада. Но двойното гражданство е против националните ни закони. Съобразно иранската консултация, всеки, който иска да придобие гражданство на друга страна, наблюдава иранското национал, гражданство. Така че е, ли, лица с двойно гражданство прекусяват границата и се срещат с близките си. Но е, това не трябва да се смесва с други въпроси. Е, примерно, Джахалил това беше лице завършило висше образование. Не е необходимо да си високо... Той е високо образован, дойде в Иран, дойде в ядрени центрове и се опита да събере информация. Поради това двама ядрени учени в Иран бяха убити. И те бяха поканили представители на Европа и бяха предоставили резултатите от всичко техни изследвания. Времето ми е ограничено. Искам да кажа две думи за външната ни политиките Щати. Както казах в встъпителните си думи, съкръщаването на е, взаимоотношенията с европейците настяваме и вярваме в бъдещето на тези взаимоотношения. Благодаря. You, Chairman, Благодаря, Ади Мороманди от Иранския парламент и господин Хади Шоштари, също член на, Европ... на Иранския парламент и разбира се посланника господин Парман Садат. Колеги, разполагаме с време до около 12.30 може да колегите да се изкаже, след което председателят да обобщи. Още колеги вече заявиха. Ще се опитаме да ви свием до две минути. Извинявам се, знам колко много от вас искат да се изкажат. Ще се опитам да дам тази възможност на възможно най-много. Господин председател, бих искал да Поздравя председателя на консултативния съвет на Иран. Иднията в пленарна зала миналата седмица и бъдещото посещение на наша делегация във вашата страна. Както каза председателя, много от нас смятаме, че ядреното споразумение с Иран е важно и трябва да бъде а, запазено и прилагано, за да може да няма допълнителна ескалиране, като обаче всяка страна а, се придържа към ангажиментите си. Господин а, председател, ние обаче знаете, че настояваме за спазването на човешките права в света. Това е о, така в сърцевината на нашите дейности. Инцидентите случили се в вашата стран, страна доведаха до доста голям брой загинали и знаете, че Съединените щати казаха, че няма, се, от, се оттеглят от споразумението и още споделиха своите тревоги с нас и така нататък. Ние бихме искали обаче вашата страна да играе стабилна роля, мирна роля за стабилността на региона но не, не можем да не повдигнем въпроса, свързан с човешките права, който ни тревожи. Така че много ви моля да кажете малко повече по тези две теми, които споменах. Благодаря. А сега господин Флекенштайн от ТСД. усънията по време на посещението ни в Иран, надяваме се да ги продължим заедно. Мисля, че моментът е назрял. Ядреното споразумението създава атмосфера на доверие. А сега зависи от нас не просто да говорим, но да и становищата ни се различават, но сме доказали, че има смисъл от обсъждания, единствено ако те са искрени и ако се вод... загриженост у нас будят вашите ангажименти в региона. По наше мнение, те ползват само тези, които не искат мирно решение. Това е нещо, което не само ни тревожи и повдига много въпроси, но се отнася и до други страни в региона, страни различни от вашата. Естествено, нито пък можем да съгласим с това, което заяви израелският е, премьер. Правото на съществуване на Израел – е нещо, което не може да бъде поставено под въпрос, така или иначе. Имаме много възможности да обсъдим отделни въпроси и още повече сближаваме позиции си. Много ви благодаря. Благодаря, господин Флекенштайн. ръка. На второ място в този парламент ние как може да подкрепяте отричането на Холокоста? Това е пряк въпрос, на който искам пряк отговор. На трето място протести, е, протести по този начин, защото бъдещето ще изглежда различно. Как може е, протести по този начин, защото бъдещето ще изглежда различно. Как може... Благодаря. Следващият господин Астревициус от името на групата на АЛДЕ. Благодаря, господин председател, да отговори на въпросите. Аз представлявам а, Комисията по правата на човека. Иран е известен с а, високия а, брой на екзекуциите на глава от населението е начално място в света. Можете ли да приведете какви са вашите съобр... броя на екзекутираните е толкова висок? Утре Европа ще отбележи годишнината от Холокоста. Ужасно престъпление от близкото минало, причините и последиците от който наготов ли сте за кое? Благодаря, господин Сакорафа. От ГОЕ. Благодаря, господин председател. Бъдете добре дошъл в нашата комисия. Не искам да се връщам към ядреното споразумение, което беше широко обсъждано тук. То се прилага и не трябва да се поддаваме на влиянието на онези, които искат да, то да не се прилага, независимо какви са техните цели. Ние не пред, не подкрепихме пред страна как какви са проблемите, които всъщност бяха изразени чрез тези масивни демонстрации, на които излезе иранският народ. Може би дейностите на, на чуждите агенти, които дестабилизират вашата страна. А, ви споменахте това. Също така бих искала да а, спомена и нашата роля в новите е, израело-палестински отношения. Не искам да коментирам последните решения на президента Тръмп и изказванията на министър-председателя на Израел, но бих искал да знам арабските държави пред коалицията между е, Израел и Съединените щати. Господин... Като цяло, благодаря. Благодаря, Джеймс Карва. Е, минаваме към е, втория, втората група изказващи се. МБО всички страни по него изпълнят изискванията му. И а Иран а, изпълнява тези изисквания, нещо потвърда намалим а, в глобален план броя на ядрените оръжия, предвид и това, което се случва в Северна Корея. А, тези намеси чрез посредничество а, можем да видим, че ни гледаме, защото включва само, включва проблема само от части не е само въпрос. Новието, без което не можем, е приемането на израелската държава. Че израелската държава има право да съществува. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на нашите гости и да им благодаря за възможност. И каза нашия председател, че ние твърдо подкрепяме ядреното споразумение с Иран, неговото изпълнение и от, отхвърляме едно второ. Искам да спомена също така събитията, които се случиха във вашата страна. Ние с известна тревога проследихме тяхното развитие. Що се отнася до човешките права, но също така, що се отнася и до стабилността в и, е, с, съвета, е, Ислямския революционен гвардейски е, корпус а, има все по-голяма роля и има също така се каза, че а, ще се прилага много строго смъртното наказание а, спрямо а, наркотрафикантите. Бихме искали малко допълнителна информация по въпроса. Бих искал също, също, също така да ви припомня, че а, получи, да се постигне стабилност в региона на основата на между... Много благодаря. Вие пред нашите отношения. Друго такова е подкрепата, която Иран оказва на Хизбула. Да бъде решено. Аз съм убеден, че дългосрочен план взаимоотношенията между перспективите. Аз съм критично настроен, що се отнася до зачитането на човешките права и на свободите в и едностранното оттегляне. При всички случаи е, споразумение за стабилността в региона може да стане само с Иран. Ако опитаме е, об, обаче е, християнският президент на Ливан, той ще ви отговори, че ако нямаше Хезбола, ако опитаме об, обаче християнският президент на Ливан, той ще ви отговори, че ако нямаше Хезбола, че под, под, подкреп, подкрепата на кръвопролитния режим на Асад, който вие оказвате, е в противоречие с всичко, за което се бориме. И това без, без, без, без Иран, вярно е, че е, Сирия щеше да бъде Пагдад, но и действата на генерал Сулейман и на Шаби бяха много важни и решително. Но от друга страна и но вие, не, не, вие от друга страна нямате достатъчното присъствие, за да можете да се преборите с милиците Савада, които са едни агресивни а, действащи с господин Редетус. Благодаря, председателю. Господин Борджерди, както председателят Макалистър каза в началото на това заседание, в тази комисия сме дълбоко загрижени в резултат от последните развития. На последно, след това финансирането за Хизбола и Хамас допринася за несигурността и поляризацията на региона и на практика е заплаха за сигурността на Израел, единствената демокрация във вашия регион. Иран и Европейския съюз като важни за вас. Бих искал да попитам как се вслушвате вие в загрижеността и критиките от страна на Европейския съюз по отношение на финансирането на тероризма? Консултативно събрание. Знаем, че над 370 хиляди души бяха задържани при скорошните демонстрации призоваваме за освобождаването на вата на десетима млади протестиращи, загинали при мъчения. Въпросът ми е по какъв начин вие носите отговорност за това и как се отнасяте към исканията тези протестиращи да бъдат освободени. Благодаря. Уважаеми гости, уважаеми председателю, аз съм сред колегите, които са на мнение, че е, ядреното споразумение представлява, но и по отношение на е, задълбочаването на сътрудничеството ни с региона. То е альтернатива на влушаването на положението в Северна Корея. Това е най-доброто средство за ограничаване на разпространението. Възползвайки се от, от влушаването на състоянието, как виждате не сега, но в бъдеще вашите взаимоотношения с Израел и с Саудитска Арабия? Защото Иран, Саудитска Арабия представляват възможност на регионална стабилност. Много благодаря. Председателю, уважаеми членове на иранска делегация, уважаемо до сега. Вие пристигнахте в Европа. Вие дойдохте в Европа и е, доведохте и донесохте на Европа вашата поезия, но също демонстрантите срещу ваши собствени граждани. Чрез вас бих искал да призова ирландските власти да се отнесат с човечност към задържаните и да, прекрат... и да прекратят последващ тите преследвания. Салам. Господин председателю, има ограничение за вашия отговор. Заговорихме се да имаме още 10 минути. Е, разбирате колко е трудно това. Господин председател, един последен въпрос от моя страна. Е ли възможно да е, отговорите нещо по обвиненията, че ирански агенти е, шпионират по отношение на вероятни терористични нападения срещу детски градини в Германия. Е, още веднъж благодаря на широкия спектър на политическите представители, които отговаря имате думата. Благодаря. Благодаря на всички депутати. Ако знаех, че ще има толкова много въпроси, щях да дойда по-рано, защото наистина искам да обмениме информация и а, мнения. Вие сте представители на народа и имате право на отговори. Първо искам да ви благодаря за това, че подкрепяте съвместния всеобхватен план за действие, както и с ядреното споразумение. Има някои въпроси, които са свързани. Имаше много въпроси относно демонстрациите за Израел, за човешките права, така че ще се опитам да не повтарям нещата и да обедина отговорите. Както казах вече, нашата Нашата полиция не е въоръжена, за разлика от американската и канадската, които там дори път на полиция е въоръжена, дори в Канада. А, в Канада един ирански пешеходец беше убит. А да не говориме за насилието, което упражнява полицията в Съединените щати. А, стотици представители на силите на реда бяха ранени и бяха бити по време на демонстрациите навсякъде във Франция, в Съединените щати, в Белгия. Ако, ако ако червените линии се преминат, ами те биват арестувани. Не става дума за задържане дълго време. Но аз ви казах, 18 души бяха освободени. Тоест, не се тревожете, ние правиме точно това, което и вие правите. Ние приемаме, че има протести и всеки има право да протестира. Иран, иранците също имат право да протестират. Въпросът е да не се преминат червените линии и да няма ван, вандалски деяния. Така че знам, че човешките права са много важни за вас. Но аз а, казах, а, колкото до ядрените оръжия, че ние нямаме други оръжия, освен балистични ракети. И ние всички ние трябва, трябва да имаме някакъв капа, капацитет за отбрана. Ние ням, не разполагаме с оръжия за а, масово унищожение, както много други страни. А, но ние трябва да имаме някакъв капацитет, който да е възпиращ за да откликнеме на заплахите, отправени към нашата страна. Ние не представляваме никаква опасност за други страни. Ние не, нямаме никакво намерение да атакуваме друга страна. А, нека не, не, не забравяме, че другите страни разполагат с много повече капацитет. Така че ние имаме един е, ограничен капацитет, нямаме намерение да го разгръщаме. Неодавна, по време на посещението на Тръмп в Саудитска Арабия, той а, им предостави е, милиони и милиони в Персийският залив са разположени оръжия за милиони, за милиарди други страни разполагат също с ядрени оръжия. Така че ние имаме един минимум на възпиращ капацитет, за да откликнем на заплахата срещу нашата страна. Сега, колкото до е, Близкия изток. Има много споразумения, включително и и мадридското и други. А, Иран нам, намесва ли се? Не тези ние не приемаме а, израелският режим, защото те се наложиха чрез сила. Те окупира чужда страна, те а, превърнаха милиони хора в бездомни хора без а, собствена земя те не позволяват на бежанците да се върнат. Ние, иранците, казваме, че палестинците имат право да изберат режима, който да ги управлява. Те трябва да, трябва да се организира референдум не са само 2% от територията принадлежи на палестинският народ, кой, който е преследван, хвърлен в затвора. Е, там въобще не се спазват човешките е, права. Аз бях в, е, на ливанските територии, окупирани от Израел – те хвърлят хората в затвора там. А вие, а, вие казват, вие казвате, че ние е, потъпкваме човешките права в но При нас има не само а, но, мълцинства, религиозни мълцинства, включително и еврейското мълцинство се закриля от Конституцията. Те имат представители в парламента. Е, християните имат е, квота на представене в нашия парламент. Сирийските християни, арменските християни християни. те имат тези, те имат права, които са е, залегнали в нашата конституция. Те им разполагат с е, храмове, има църкви и синагоги, които всяка година се възстановяват. Е, с а, държавни средства. Жените имат важна роля в нашето общество. Имаме жени пилоти, а, полицайки. А след десетки, десетки години Саудитска Арабия най-после разреши на жените да карат а, коли. Така че Всички сме еднакви, всички сме човешки същества, всички идваме на тази земя и един ден ще си отидем от нея. Но всички сме, имаме съзнание на човешки същества. Вие като представители на Европейския съюз, как може да приемате убийството на стотици хора? Как можете да не се да не реагирате срещу престъпленията, извършени от Саудитска Арабия. Това са военни представления. Е, в крайна сметка, може ли човешките права да бъдат подчинени на политически интереси? всичките проблеми трябва да се разглеждат от гледна точка на е, хуманитарното, на това, че всички сме човешки същества. Ние, ние сме мюсюлмани, да. Но ние също имаме а, съзнание за това, че всеко човешко същество има право на, на живот. Нека, не, а колкото до затворниците в нашите затвори, много от тях ни казват, «Е, позволете ни е, позволете ни просто да прекараме тези наркотици през вашата страна, защото